Ladies and gentlemen, darf Sie herzlich begrüßen. Позволете ми да ви поздравя, дами и господа. Днес сме в комисията по промишленост. Днес и утре имаме заседание. Може ли да ви попитам по дневния ред дали имате желание за промени? Ако няма, тогава ще докладвам какво междувременно се е случило. Сега има, няма проблеми вече с преводите, имаше с румънския преводи. Господин сте заели за докладчика на 6 февруари, понеделник, предложи за дата за, за гласуването. Поздравявам няколко нови членове. Ако някой от тях е тук, моля да стане. Нови членове са Георг. Няма го. Салвадор Седо и Алба. Няма го. Андреас Бария. Амелия Андерсдото. Добре звучи име това името. Лоренцо Монтана. Има някои новости. Заместник членове София Костовик, Жана Лата и Гинур Трематера. Добре, това са нови членове на нашата комисия. Е, е, допълнително се включват в нашата работа. За съжаление, днес нямаме много време, оставаме сами. Ще има дебат дали могат да присъстват, да не присъстват, дали могат да гласуват, да не гласуват обръща внимание, че при мини изслушването ще има промени. Томас Виниев от Европейският комитет за съвместими системи бе заменен от господин Андриани Ферти, който е полския министр. Господин Игор Островски по администрацията и правните дела. Точка 10 от дневния ред. Имаме заместник министър председател и министър на економиката на Полша Валдемар Павлак. Няма да бъде, той ще бъде заменен от професор Бадже Калиски. Точка 13, същото има промени. Е, госпожа министър Магдалена Гай ще, бъде, ще дойде на месото на Михал Бони, тъй като той не може да дойде. Редица представители имаме тук, които ще представляват лицата по 10 и 13 точка. Така, преминаваме към първа точка. Ще бъда бърз, за да остане време за обсъжданията. Става дума за шестата програма за действие за околната среда и определяне на приоритетите на седмата програма за действие за околната среда. При нас допълнително е госпожа Кристина Гуитирес Кортинис. Да ми думата като първа, след това докладчиците в Сянка и след това колегите, които се интересуват. Днес няма много, които се интересуват. Госпожо колежке, заповядайте. Благодаря. Господин председател, благодаря за това, че ми се доверихте да изготвя това проектно становище. Аз бях докладчик в Сянка пред 2002 година, когато шестата програма за действие започна своята работа. И искам да сравня този период с днешният то развитие, което смятам, че е много важно. Структурата и отговорностите – на Комисията по, по, по околна среда бяха рязко ограничени с другата генерална дирекция, с е, други компетентности имаме работа. Промяната на климата бе извадена от предмета на дейност. Това означава за мен, че се налага променя, промяна, която много не, много не научиха за нея, а именно комисията сега по околна среда има по-малко компетентности. Опитах се интензивно да се занимава с това. Биологичното разнообразие също а, компетентност. Това е а, това е, така се каже, короната, скъпоценния камък в короната. Имаме Натура 2000, и светната директива. Имаме също в нашия, нашия предмет на дейност водата и програмата LIFE. Смятам, че генералната дирекция не е реагирала на това, че бе изтеглена темата промяна на климата. Въпреки, че това е една твърде обща тема, тя допринася за имиджа на всяка комисия. Докато другите неща са конкретни политики. Биологичното разнообразие не е също толкова конкретно. Сега имаме възможност да изготвиме проекто становище и да говорим по проблемите, свързани с с е, гледната точка на парламента но това е толкова общо формулирано, че никой не може точно да каже а, е, и да даде конкретни неща. Това е теоретична тема и въпреки, че в доклада не се казва, ние трябва да изискваме как конкретно ще бъдат направени, организирани съответните мерки, как ще се приложат. Творчество трябва да има при прилагането, а това липсва в Генералната дирекция. С творчество може да се компенсира липсата на компетентност. Мисля, че Генералната дирекция може да упражни много по-голямо влияние, отколкото до сега прави. Това е една важна решаваща тема. В началото още искам да го кажа. Това е въпросът със значението на директивата за околната среда върху ежедневния живот. Всички дейности по инфраструктурата имат общо с оценката на въздействието върху околната среда, но съответната директива не се прилага правилно. От една страна липсват въздействията върху природата не са оценени, но също върху ландшафта, върху градовете. Това е историческо наследство. Европейската комисия въобще не упражнява контрол. Има редица петиции, поступили към комисиите, защото автомагистралите разрушават ландшафта Споменава се за историческите фактори, но повечето от засегнатите региони в държавите членги е, се интересуват за ботаниката, екологията, но не и за, например, една област в Ирландия, е, за неща свързани с е, династията на кралете и се решава поставянето на е, ветрови турбини. Става дума за опазване на ландшафта. Трябва да се преработи директивата във връзка с въпроса как сега и къде, на какви терени трябва да се поставят източниците на енергия. Нужна ни е енергия, но ни е нужно а, е, териториално устройство и оценка на въздействието. Затова моля в становището при преработката на директивата за оценка на въздействието да има различни, да се отчитат различни альтернативи и защита на ландшафта, който преди 20 години беше по-маловажна тема, но нараствалото на заселане е, създава грижи, също туризма играе голяма роля. Натура 2000. Това е един от големите поражения на Европейския съюз и в това как се разбира директивата за защита на природата Натура 2000. 40% е защитена от територията. Когато кажем защита, това означава, че нищо не променяме. Поставят се огради, но нищо друго не се случва на, тази, на тези терени. Натура 2000 и член 6 не се прилагат правилно, според мен. Много животни получават фуражи, например, от ловците в Испания се поставят водни резервуари. Ако птиците не пият или нищо не получават и заядене от тях, то нямат полза от това. Например, зайците, колко зайци са допустими. Както казвам, плановете за прилагане на Натура 2010 не бива да се състоят само в забрани, но и в споразумения с собствениците, за да се използват терените за продуктивни цели, но и отчитайки природата. Когато държави членки изкупуват тези терени, трябва да ги поддържат след това. Защита на терените, на природата, не само забрани, както казах, но и мерки да се предприемат. Трябва да е ясно също така, че почвите трябва да се регулират. Аз бях докладчица по директивата за защита на почвите, която редица държави членки я отхвърлиха, тъй като не искаха контроли, разглеждаха, че това е намеса. Но има един минимален прак, който трябва да бъде взет предвид. Правото на гражданите да знаят къде има замърсени почви и къде ще минават автомагистралите всички казват, че автомагистралите минават пред а, площ, площи, където се терени, където се добива вода. Много наводнения а, се случват. Следователно трябва да има критерии за защита на почвите. Франция говори за целесообразно използване на почвите, но някои почви не могат да се използват, защото представляват а, терени, които често се наводняват. Е, трябва да се разгледа цялата проблематика. Например, е, директивата за пестицидите не може да съществува без да се отчита е, климатът. Директивата за пестицидите се отнася за а, различни гъбни заболявания но не и с комарите, например. Трябва да се разгледа и цялата, цялостно програматиката. Правят се разлика между Средиземно море, северните райони и различните климатични зони. Следователно, ние не можем, така да се каже, с еднакъв подход към всички зони е, да действаме. Директивите трябва да се адаптират към терените, и към климата. Сега, относно програмата Life. Аз бях докладчик по програмата Life и имаше възстание на жените, така да се каже. Имахме пет докладчици, жени. Life е един финансов инструмент. От глава 5 се говори за заплати, на чиновниците. Това всичко зависи от програмата Life, от помощите. И, има и част проекти. Първото четене, когато мина на ЛАЙФ, комисията и, и определени държави членки използваха лятната вакансия, за да казват, че, за кажа, че лайф служи държавите да могат да избират собствени проекти и имаше възстание от жените докладчици. Ние казахме, трябва да остане програмата европейската, както 6-та и 7-та програма, за да може да се реализират трансгранични проекти. Градските администрации, неправителствените организации, които представят проекти, трябва да са наясни, наясно, че изборът извършва Европейския съюз. Иначе е може да се случи в четири държави един и същ проект да се изследва. Имахме 8 месеца и действително упражнихме натиск и, и при лайф се получиха резултати. И то много интересни. Сега има много трансгранични проекти. Птиците летат без да се съобразяват с границите. На тях им е все едно през коя държава ще минат на път за Африка. При промяната на климата също не, пита, не питат облаците, абе сега над коя държава минавам. Това е от съществено значение за Life. Life е една международна програма и е важно такава да остане. Сътрудничество между държавите членки и комисията. И накрая няколко думи за водите. И мисля, че мога да кажа няколко думи за така наречен метализъм с водата съответната директива великолепен документ. Тук са поставени, се поставят критерии за водното семей, а, стопанство, за подпочвените води. Но сега, когато говорим за така наречения блупринт, което, което представлява е, директивата за подпочвените води и на подробната стратегия на Европейския съюз за водите, когато говорим за качество на водите и когато има нов подход относно качеството на водите, за рециклиране на водите говорим, сега трябва да направим така наречения fine-tuning, финната настройка, така да се каже, е много финни изследвания, то без резерви. И когато говорим за обесоляване на водите, трябва да помислиме колко енергия се изразходва и какво е качеството на водата. Не бива да се отхвърля априори възоснова на разхода на вода. И особено като си има предвид, че солта отново се изсипва в морето и се разрушава водата за организмите. Действително всичко зависи от гледната точка и от точното от съветното место и от начинът на провеждане на мерките. Е, препоръчвам на комисията да извършва интегрирана водна политика, където се отчита водните цикли, вод, е, дъждовете, е, повърхностните води, подпочвените води и технологиите. Има технологични инструменти, съответни финансово средства и програмите са много изгодни с помощта на, на, с които може да се наблюдава и контролират подпочвените води. Тези води заслужават нашият контрол и за това трябва да се погрижим за съответна техника на подходящите места за контрол. Смятам, че много неща могат да бъдат постигнати с тази програма, но по отношение на съдържанието трябва да се еднозначно да се приложат научните постижения. Да се подходи научно при прилагането на директивата. Зависи как се прилагат нещата. Много зависи от това. Благодаря. Има ли въпроси от докладчиците сянка, но те не са тук някой друг желая ли да се изкаже? Комисията иска ли нещо да разясни? Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратка. Разбира се, благодаря на докладчика за много ценните предложения. Може би нещо за пояснение. Програмите за околната среда както знаете, са много важни и ръководят политиката за развитие на околната среда. И в последните видяхме много сериозни проблеми, като започнахме с една общност на 15 държави членки, сега вече сме 27 и имаме същата програма за действие. И тъй като имаше толкова много промени, тъй като самата програма за действие е изправена пред много предизвикателства в своето приложение, трябва да разберем първо какво е получила шестата, какво е постигнала шестата програма, преди да се впуснем в седмата. И както и докладчика казва, все пак по този начин ще имаме предвид, ще имаме възможност да докажем, че Генерална дирекция околна среда не е съвсем лишена от въображение. Няколко думи по нещата, които повдигнахте. Много не се иска следващата програма за действие да бъде насочена към приоритетни цели – бихме искали да видим по-сериозен ангажимент на държавите членки към приложението, изпълнението и прилагане на действие на интегрирания подход, който ще бъде обсъждан и тук в парламента. И разбира се, искаме да видим тази програма за действие да допринесе допълнително за политиката за ефективност на ресурсите. Някои от въпросите, които спомена докладчика тук, най-вече местообитанията, защитата на водите, наистина важно е да се приложи един интегриран подход, който защитава и самата докладчица и смятаме, че седмата програма е насочена точно в тази насока. По същия начин докладчицата в своето становище много ясно призовава и посочва необходимостта от финансиране на екологичната политика, нещо, което ние споделяме. Не само програмата ЛАЙФ, имаме и други програми. Важното е, разбира се, да се осигурят координация и синергия между тези програми, включително новата изследователска програма Хоризонта 2020, които заедно с програма Лайф да работят за осигуряване на по-добра защита на биологичното разнообразие, почвите, водите. Специално за водите Документът, който ще излезе, който излезе втората година, втората половина тази година, е, посочва много от решенията, за които споменахте, най-вече интегриране на политиката за водите с всички останали, както и базиране на знанията, където са необходими допълнителни действия. Ефективност на водата, както споменахте, във връзка с изменението на климата и други важни области. Благодаря господин председател. Благодаря най-сърдечно. Няма други желащи да се изкажат. Коле... Госпожо колешки, заповядайте. Да, ми думата отново. Искам а... още веднъж да взема думата. Смятам, че биологичното разнообразие с, не, с понятията, които избрахме, е важно. Кой какво, разбира под биологично разнообразие? Може би проблема с следа трябва да се разгледат. Някой казва, че повече насекоми трябва да бъдат разгледани, тъй като навсякъде се унищожават насекоми и това влияе на птиците. И заедно с промените в климата им намаляват птиците. Това означава, че ние трябва да предприемаме конкретни мерки и е, публична работа с медиите. Трябва повече да, се, да работим заедно с медиите, за да стане ясно на населението, децата да знаят какво ядат птиците и какво е биологичното разнообразие. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя докладчицата за този доклад и одобрявам всички предложени от нея идеи. Само едно нещо искам да кажа и не трябва да го забравяме. И все по повече внимание трябва да обръщаме този въпрос. Тъй като някои държави членки гледат на биологичното разнообразие като на нещо анормално. Например, в страната, от която идвам аз, Румъния, има големи проекти, минни проекти, които представляват, е, бих казал, престъпление срещу природата. Една златна мина в Роша Монтаня е един огромен проект, който искам да дам за пример. И той представлява сериозна заплаха за необратимо увреждане на горите. Ръководителите на проекта вече наредиха изсичане на гори това са стари гори, така че бих казал превенция и контрол е това, което трябва да направи Европейската комисия. Те трябва да попречат на това унищожение. И това е много успешно. Благодаря. Добре, благодаря. Приключваме с тази точка от дневния ред. Имаме време. В 4 без 15 искаме да започваме с мини изслушването. Така че предлагам малка почивка до тогава. Може да пиете кафе или нещо хубаво друго да направите. Започвам, продължаваме работа в 4 без 15. Така че кратко прекъсване на заседанието до 4 без 15. Ladies and gentlemen, darf die Sitzung wieder eröffnen? Wir... Откривам продължението на заседанието. Разбрахме се, че ще отделим време и ще направим едно така наречено мино изслушване по темата конкретно способен е единен цифров пазар, електронното правителство като водеща инициатива. Колежката Тикао е докладчик Поканени са съответните експерти. Поздравявам ги с добре дошли при нас. Почти всички вече са влезли в залата. За да не загубим време, предлагам директно да дам думата на госпожа Тикао. Тя ще започне с въведение. Колежке Тикао, заповядайте, имате думата. Mulțumesc, е, domnule președinte. Vreau să благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на експертите за положителната реакция към нашата покана. Смятам, че тази тема е наистина най-важна. Ние се нуждаем от това електронно управление, ако искаме да имаме цифров вътрешен пазар. Затова и с нетърпение очаквам изказванията на експертите днес, защото бихме искали този наш доклад по електронното правителство като водеща инициатива за единния цифров пазар. Та бихме искали този доклад да ни даде един вид увод по всички въпроси, свързани с електронното правителство, да ни покаже каква е ситуацията към момента, какви са пречките, които са установени до този момент, както в държавите членки, така и на ниво Европейски съюз. Защото наистина бихме искали, искали да постигнем една оперативна съвместимост на електронните услуги. И отново да определим кои са основните фактори, които подпомагат за успеха в услугите на електронното правителство. Днес ще говорим за комуникационни мрежи, необходимите системи за комуникации, както и за информационните системи, от които се нуждаем за тази цел. Ще говорим също и за различните етапи за, на развитие на услугите на електронното правителство не само в Европа, но и извън Европейския съюз. Ще разгледаме законодателната уредба, която имаме в Европейския съюз, кои са директивите на европейско ниво и тяхното транспониране в националното законодателство. Ще поговорим и за електронния подпис и взаимното признаване на този електронен подпис на електронно ниво. Ще говорим също за взаимното признаване на електронния подпис и с трети страни. Ще говорим за електронна идентичност, и тук бих искал също, бих искал също да посоча, че от 2001 година насам имаме един амбициозен план по приложението на услугите на електронните правителство. През 2003 година Европейска комисия предложи един списък на 20 услуги, които трябва да се предоставят през електронни пътища, 8 насочени към търговските дружества, и 12 насочени към цялостната бизнес среда. Някои услуги са определено от основно значение. Имам предвид е, електронните системи за обществените поръчки, които представят особени ползи след въвеждането им. Също така възможност за плащане на данъци по електронен път. И накрая, но не е по важност, тук можем да споменем интелигентните транспортни услуги и дори интелигентните енергийни мрежи. Така че приложението на системите на електронното правителство са особено важни, всеобхватни, с е, далечни цели и задачи. Затова смятам, че е много важно да говорим за една нова законодателна уредба, а не за изменение и допълнение на сегашната, за да можем да осигурим възможно най-доброто развитие на услугите на електронното правителство. Бихме могли също да предвидим и идеята за нова инфраструктура по отношение на комуникационен и информационен обмен. Много важен въпрос е за сигурността на системите на електронното правителство, взаимното признаване на електронния подпис и електронната идентичност. Тук очакваме с нетърпение да чуем предложението на Европейската комисия, които се очакват следващата година. В нашия доклад трябва да обхванем и въпроса за показателите за постигане резултати. Трябва да обсъдим въпроса за финансовите ресурси, както и международното сътрудничество в областта. Както виждате, нашият доклад започва с три основни документа, съобщения на комисията. На първо място електронно фактуриране, не просто на базата на доброволна инициатива, а на ниво Европейски съюз, както и съобщението за плана за действие за електронното правителство, както и съобщението на комисията за рамката за оперативна съвместимост – по отношение на услугите на електронното правителство. Започвайки с тези три документа, както вече казах, е много важно да се разгледа текущото състояние по отношение на приложението на електронното управление в различните държави членки, да се види наистина доколко съществуват и какви са препятствията, които пречат за развитието на услугите на електронното правителство какви са пречките пред развитието на оперативната съвместимост между различните държави членки, както и да установим заедно онези катализатори, които биха могли да допринесат за развитието на услугите на електронното правителство. Бих искал да посоча, че докладът ще бъде даден за превод в началото на януари. На 6 феврари в настоящата комисия ще обсъдим доклада, след което на 15 феврари ще бъде срока за внасяне на предложения за изменения. Вярвам, че това, което правим днес тук, чрез това мини изслушване, както и чрез доклада на Европейския парламент по отношение на развитието на услугите на електронното правителство като водеща инициатива за постигане на вътрешния цифров пазар, ще помогне на Европейския съюз да преодолее онези препятствия, които наблюдаваме днес. Препятствия, които ни пречат да постигнем услуги на електронно правителство, които са наистина оперативно съвместими и всеобхватни. Ще спра до тук и очаквам да чуя какво имат да кажат експертите, защото единствено заедно бихме могли да постигнем целите на този амбициозен доклад. Доклад, който наистина ще ли даде стабилна основа за бъдещото развитие на услугите на електронното правителство в целия Европейски съюз. Благодаря. Благодаря. Дам думата директно на Juan Aregio McGillan, Project Officer от Европейската комисия. Заповядайте, имате думата от Европейската комисия като първи. Thank you very Much, Mr. Chairman. Много благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ми давате възможност да присъствам тук на това заседание. Благодаря и на госпожа Тикао аз много внимателно изслушах вашите встъпителни думи и това, което вие казахте, съвпада до много голяма степен с становищата на комисията, защо не само във връзка с, с е, електронното правителство. Аз съм подготвил една презентация много скоро тя ще бъде качена на екраните. Но, повтарям, за мен е удоволствие да съм тук и се надявам, че с моята презентация ще получите представа за това как да се изготви становището на парламента за електронното правителство. Аз лично ще говоря за плана за действие на Европейския съюз за електронно правителство. Той беше прият преди една година. Миналия уикенд честахме една година от неговото създаване. В момента, в който а, презентацията бъде качена, Говори председателстващ или някой друг извън микрофон. Ето още е един довод за оперативната съвместимост между институциите и нейното развиване. Благодаря. И така. Първо, защо ни е необходим нов план за действие? Имахме вече един план от 2006 до 2010 година. Всички държави членки постигнаха значителен напредък в разработването на стратегиите за въвеждане на онлайн услуги. И необходимо ли ни е друг план? Ние смятаме, че има четири основни предизвикателства, които не съществуваха преди това. Все още е, е, продължава да се чувства потребност от по-голяма откритост и прозрачност. Съществува и голямо желание гражданите и бизнеса да получат повече правомощия. Но тук виждаме промяна на взаимоотношенията между правителствата, гражданите и бизнеса, за да се промени начина по който е, биваме управлявани или управляваме. Третия приоритет, който също е важен, е, че трябва да засилим вътрешния пазар – и по-специално единния цифров пазар, държавите членки и комисията осъзнават, че чрез разработване на системи на електронно правителство До сега това се е правило изолирано, което всъщност е изграждало дигитални цифрови бариери пред електронното правителство, дори там, където не е имало фискални бариери. И това трябва да се коригира. И предвид сегашния финансов климат, в интерес на всички нас е да направим така, че услугите да бъдат устойчиви и да отговарят на 21 век. Виждаме, че през последните две години има много силна политическа инерция и движеща сила, както казах, конкретното тълкуване от наша страна е свързано с, с, с пускането на електронното правителство, всъщност на плана за действие за електронно правителство. Това е в резултат на декларацията от Малме, където всички държави членки подкрепиха политическите ангажименти за нов план за действие за електронно правителство. Това е подкрепено и от от промишления сектор. Има и декларация на гражданите, която логично поставя акцента върху прозрачността, участието и повече правомощие на гражданите и на бизнеса. Това доведе до четири политически приоритет, повече правомощия за потребителите, единен пазар, ефективност и, ефик... и ефикасност и разработване на предварителните условия за постигане на предишните три условия. Електрическа, идент... електронна идентичност, електронен подпис, ам клауд компютри, и всичко това, което е необходимо, за да се постигне визията, отразена в декларацията от Малме. Тук се виждат връзките между декларацията от Малме и а, електронния дневен ред на Европа, е, електронното правителство един вид слуши и на двете. Тук виждате четирите приоритета, е, обяснени малко по-подробно. За първия приоритет даване на правомощия на гражданите и на бизнеса, ние искаме да се развият услуги, които са насочени към потребителя, да бъдат персонализирани. Дали можете да виждате добре слайда? Също така да има а, колаборативно предоставяне на услугите, да може вратите на правителството да бъдат отворени за трети страни, за да може те също така да проектират и да предоставят електронно правителство и услуги на всички. Има много познания, много талант извън парламента, а не винаги администрацията знае – а, кое е най-доброто решение. Чрез сътрудничество с трети страни можем да разработим по-добри услуги. Повторна употреба на информация от държавния сектор. Това е много важно за разработването на по-прозрачно правителство. Това дава възможност, това дава бизнес възможности да се използва наличната информация за разработване на нови приложения, естествено по-голяма прозрачност и повече възможности да се улесни участието на гражданите при изработването на политиките в законодателни процеси, за да може всички наистина да бъдат по-ангажирани с тези процеси. Втория приоритет е засилването на, външния, на вътрешния пазар. Бариерите, за които говорих, са факт. Европе, електронното правителство ще облегчи всички нас. Това може би може да е постигнато в рамките на една държава, но когато трябва да се прекоси границата, се осложнява, така че ние бихме искали да разработим безпроблемни трансгранични електронни услуги с по-добра мобилност, така че например, студенти и други е, лица да могат да се придвижват по-бързо от една държава в друга, но и да могат да направят това онлайн, седейки пред компютъра си. И най-накрая трансграничните услуги. Това е една от целите на плана за действие до 2015 година да имаме редица трансгранични услуги, с които а, да разполагаме онлайн. На трето място ефикасност и ефективност. Какво означава това? Това означава, че вече няма да говорим за това как електронното правителство променя администрацията. То не става, тук не става дума само за веб страница и формуляри онлайн. Трябва да се направи повече, просто трябва да се преосмисли начина по който се работи в публичната администрация. Електронното правителство, разбира се, трябва да намалява административната тежест, това е очевидно. И също така има потенциал за едно по-зелено управление и правителство с намалено пътуване, намалено използване на хартия. И а, четвъртото, а, това са предварителните условия, те са важни за всички. А, спецификации и оперативна е, съвместимост, основни спомагателни механизми и иновативно правителство. И така, какви инструменти има Европейската комисия? Както знаете, електронното правителство всъщност не е компетентност. А, и тъй като а, след, от миналата година има споразумение между 27-те държави членки за сътрудничество за постигане на общи цели. Така че имаме стратегически инструменти, имаме министерски конференции, конференции на министерско равнище с подкрепа на много високо равнище преди един месец се проведа шестата конференция на равнище министри в Позна. Най-добрите практики се обсъждат. Имаме и финансови инструменти, които правят това възможност. От една страна, научните изследвания чрез различните научни програми. Последната е седмата рамкова програма, информационно-комуникационна технология в сферата на управлението и формирането на политиките и също така за подкрепа на програмите. Тук един много бърз пример за приоритетите, за засилването, е, укрепването на единия пазар, инвестиране в безпроблемни трансгранични услуги на електронното правителство, разработване на оперативната съвместимост, е, трансгранични публични услуги – и отново исках да откроя две основни действия, свързани с електронната идентичност и електронния подпис. Необходимо е да се преразгледа директивата. Действие 16 е от изключително важно значение по тези две теми през следващите два месеца. Това беше от мен. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Това беше информация от комисията. Сега имате възможност да поставяте въпроси, след което ще продължиме. Ако искате въпроси да поставите, сега е момента. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз имам три бележки и три въпроса. Европейския съюз е, е много активен на теория за насърчаване на електронното правителство, поне от 2005 година с Европейската програма. Няколко проучвания разглеждаха разпространението на услугите на електронното правителство от държавите членки, но в много от тях е, резултатите от е, политиката за електронно правителство не са особено внушителни. В много държави членки, включително Гърция, електронното правителство електронно електрон... информационните комуникационни системи се използват по начин, който не подпомагат преодоляването на бюрокрацията. Много програми се разработват от правителствата на базата на почти същите бюрократични принципи. Така че много ефективно използваме неефективно последните технологии, за да създадем допълнителна бюрокрация. Много проучвания показват, че наличността на електронно правителство и неговите услуги е една от основните причини европейските граждани да започнат да използват компютри и интернет. Ако не можем да осигурим от полезни услуги на нашите граждани и съдържание за ежедневния им живот, тогава преработването на тази цифрова програма ще бъде безсмислено. Въпроса. Може ли да се каже, че Европейския съюз е постигнал нещо по напредъка, как оценявате сегашната наличност на услугите на електронното правителство от държавите членки. На второ място. Какво се променя е, в подхода на Европейската комисия за създаването на истински функциониращ единен цифров пазар на продукти и услуги, за което, от което електронното правителство е основна част? На трето място. Какви са измеримите цели за електронното правителство, които до сега са постигнати и какви са измеримите цели за в бъдеще. Благодаря. Госпожа Тикао. Eu aș vrea să îl întreb pe domnul Argui care... Искам да попитам господин Арги. Какви са финансовите ресурси, на разположение за следващия период 2014-2020 за изпълнението и внедряването на услуги на електронното правителство. Нямам предвид непременно развитието им на национално ниво, а по-скоро гарантиране на трансгранична оперативна съвместимост. Вече имаме програма Хоризонт 2020 година, но съм съвсем сигурна, че има и други направления в бъдещата многогодишна финансова рамка, която може да, които могат да се използват за тези цели. Председателят дава думата на госпожа Мадорел. Благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на оратора за презентацията, която изнесе. Моля да ми извините за закъснението ми. Може би вече сте коментирали въпросите, които възнамерявам сега да поставя, но така или иначе, вие посочихте четирите приоритета, които са заложени в плана за действие. Тоест, необходима е много добра координация между държавите членки, за да се постигнат тези предизвикателства. Виждате ли по-добра координация между държавите членки в момента? Това е въпросът ми към вас. Председателят, Давам думата отново на оратора за отговори. Благодаря за въпросите и коментарите на господин Цукалас. Да кажем, че измеримите цели за електронното правителство в предишния план за действие бяха определени съвсем конкретни цели – само по отношение на обществените поръчки по електронен път, като се казва, че, че до 2010 година 50, 100% от всички обществени поръчки трябва да се предоставят онлайн и трябва да се използват от около 50% от участниците в търговете. Това се оказва прекалено оптимистична цел – Последната статистика показва, че наличността на услуги, електронни услуги за обществено поръчки са малко под 60% и не разполагаме с надежни цифри за освояването и прилагането на електронни обществени поръчки. В настоящия план за действие също сме заложили много амбициозни цели, но се надявам, че са малко по-реалистични, Целите са ни до 2015 година 50% от гражданите на Европейския съюз да използват, да са използвали в даден момент услугите на електронното правителство. 2010 показва, че 42% от гражданите на Европейския съюз са използвали такива електронни услуги. През последните няколко години Напредъкът е, е доста бавен, но през 2010 виждаме, че се постига един връх, така че се надяваме тази тенденция да продължи до 2015 година, за да надминем тези 50%. До тогава същия показател за бизнеса показва, че 80% от фирмите са използвали услугите на електронното правителство. Към момента те са малко над 60%, така че се надяваме да бъде постигната и целта от 80%. По какъв начин измерваме наличността на електронно правителство? Както госпожа Тикао спомена, 20 основни публични услуги, които се предоставят онлайн, те се измерват от 2010 година насам, 2001 година насам, извинете. И сега виждаме, че използвайки методиката към онзи момент, Целта всъщност е до голяма степен изпълнена. Все повече са страните, където на личността постига 100 или почти 100% по отношение на, електронно, на услуги на електронното правителство. Има известни разлики между страните, но тенденцията е всички страни да постигат сериозен напредък по отношение на тези показатели. По отношение на ползването на услугите на електронното правителство, използваме проучванията на Евростат. Те си сътрудничат с националните статистически институти. Те събират данни за това колко хора използват услугите на електронното правителство. Въпроса за финансовите ресурси, с които ще разполагаме за периода 2014-2020 година – Европейската комисия предложи като част от програмата Хоризонт 2020 година свързващият е, европейски инструмент, който е предвиден за раз... развитие на транспортните мрежи, енергийните комуникации или информационните и комуникационни технологии, най-вече високоскоростен, широколентов обхват. Така че пакетът за тази част, която касае информационните и комуникационни технологии, услуги е от 9,2 милиарда евро. От тях комисията предлага от тези 9,2 милиарда евро, поне 2 милиарда да се отделят за развитието на трансгранични услуги в областта на електронните управление, като обществени поръчки, електронна идентификация и така нататък. Комисията изпрати това предложение на съвета и на парламента, така че в момента обсъждаме тези предложения с другите институции. На госпожа Мадорея. Координацията с държавите членки е нещо, което може би наистина трябваше да спомена като пети приоритет на плана за действие за електронното правителство, той има собствен раздел в плана за действие по отношение на електронното правителство. Вярно е, че не бих могли да направим нищо, ако държавите членки не работят заедно. През последните няколко години те показаха голямо желание да се ангажират, да работят съвместно. В предишната стратегия Имаше конкретна подгрупа за програмата. В момента също има такава група за електронно правителство, която се състои от представители на държавите членки. Те анализират напредъка, споделят опита си и определят дали степента на напредък е достатъчна дали политическите приоритети, заложени на времето, сега все още са в сила и така нататък. Така че държавите членки са много важни и действащи лица, така че координирането е един от основните приоритети на плана за действие на електронното правителство. Благодаря за информацията. С това първият панел го приключваме. Благодаря за това. Моля експертите за втория панел да заповядат тук. Господин Катинат и Питер Брайн. И след това ще продължим работата. Jawohl, und wir, we will start. Justin. Така, започваме след няколко секунди. Сега за извличането на ползите от електронното фактуриране в Европа. Радваме се, че може да кажем добре дошъл на господин Мишел Катинат и Пиетер Брайне. Мисля, че и двамата са тук, за да направят презентация. След това ние ще имаме въпроси към тях. Господин Катина, заповядайте. Благодаря, господин председател, госпожо Тикао. Аз тук съм представител на две генерални дирекции, които се занимават с електронното фекториране. Моята генер... генерална дирекция за предприятията и промишлеността. Е, първото ми послание ще бъде да настоявам за приноса на тази инициатива за електронното фактуриране Става дума за една инициатива, която е от структурно естество с цел да накара предприятията да въведат една интегрирана и напълно цифровизирана система на фактуриране. От гледна точка това е една изключително важна е важно предложение. Електронното фактуриране води до економически ефекти за малките и за средните предприятия. Тя е свързана с производствената система, с счетоводната система, така че за една пред едно предприятие чрез въвеждането на електронната система за фактуриране влиза в цифровата епоха. Електронната фактура а, прави плащанията по-бързи, по-сигурни и също така а, води до едно напълно интегрирано цифрово третиране на данните. 10% в момента от фактурите са а, изцяло а, електронни. За съжаление не се използва тази система на европейско равнище. Необходимо е също така да се премахнат някои бариери от регламент проектиращо естество. Следователно, комисията се ангажира с подкрепа на електронното фактуриране. Както знаете, през декември 2010 година Европейската комисия излезе с съобщение във връзка с, с електронното фактуриране, което трябва да стане основен принцип на фактуриране в Европейския съюз. Има четири приоритета. Първия е недискриминационно правно третиране на фактурите, на електронните фактури структури. Е, второ, подкрепа на електронното фактуриране за малките и средните е, предприятия. На трето място да се създаде една среда на оперативна съвместимост и на четвърто, четвъртия стълб е налагане на общи стандарти. През последната година Европейската комисия работи за реализирането на своите действия. Сравнително големи успехи се постигнаха в правната сфера чрез приемането на новата директива за ДДС в 2010 година, която премахна всякаква дискриминация между а, електронната фактура и фактурата на хартия. Подобри се разбирането на правните текстове, както и транспонирането на най-добрите практики в държавите членки. Във връзка с електронния подпис, вие знаете, че сегашната директива създава известни проблеми, следователно комисията се ангажира да ревизира тази директива от 2012 година нататък. По втория стълб при прилагането на електронната фактура, култура от малките и средни предприятия. Комисията предлага няколко съвсем конкретни проекти с помощта на доставчиците на услугите да се създадат платформи на оперативна съвместим, съвместимост отрасъл по отрасъл, малките и средни предприятия, доставчиците на услуги, и ние ще платим на доставчиците на услуги да реализират тези платформи. Ще може да се определи каква ще бъде принадената стойност, е, да се създаде интерфейс е, с системите, на доставчиците на услуги, платформите са изпробвани и са предоставени на различните отрасти. На този етап имаме опита на въвеждането на такива платформи за оперативна съвместимост в текстилния, автомобилния сектор. За следващата година се прилага в туризма и в хранителната промишленост. Колегата Питер Брейн ще говори по тези въпроси също идеята е да се поясни начина по който функционира електронното е, фактуриране, какви правила следва да се спазват, е, фискалните правила и също така ние помолихме е, съответните регулаторни органи да опитат да постигнат една конвергенция в семантичния аспект на а, фактурите, за да се знае съдържанието а, на фактурите и, и, информацията да бъде една и съща и да бъде стандартизирана. Във връзка с оперативната съвместимост, от техническа гледна точка нещата са по-прости. Необходимо ли обаче данните също така да бъдат стандартизирани. Според мен това няма да бъде възможно. Казвайки това, второто ми послание е, че комисията сама няма да може да се справи с електронното фактуриране без помощта на държавите членки. Те трябва да се ангажират с въвеждането на електронния подпис. Именно за това приканихме държавите членки да организират свои национални форуми за въвеждането на електронно фактуриране на национално равнище. Трябва да се определят е, необходи, е, пречките, които съществуват и да се реши как биха могли те да бъдат отстранени. На този етап 18 е, държави членки вече има такива форуми. Италия и Франция ще го направят това много скоро. И ще имаме още 20 държави членки които ще се съобразят на европейско равнище. Ще има форум за електронното фактуриране, в което ще участват държавите членки и други органи. Този европейски форум ще се занимае с, с осветляване, изясняване на ситуацията, с определене на мерките, които са необходими за премахване на пречките. През септември 2011 година имаше четири работни групи, които работиха с оглед на плановете на комисията за 2012 година, което ще даде възможност на комисията да работи по своята препоръка във връзка с необходимите мерки за приемането на електронното фактуриране. Това исках да ви кажа и в заключение искам да подчертая това, което се опитах да направя, значението на електронното фактуриране, особено в сегашния економически контекст. Комисията се ангажира да подпомогне въвеждането на електронните фактури, но тя не може да направи всичко сама, за което ни е необходима подкрепата и на Европейския парламент, за да може наистина електронното фактуриране да стане европейска реалност. Благодаря ви. Директор. Веднага следващия, господин Брайне. Имате думата. Добър ден всички. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ме поканихте. Много се радвам да чуя това, което каза господин Катина, тъй като той отговаря изцяло на моите виждания. Аз съм Питер Брейни, директор съм на PricewaterCoopers. Отговарям за мрежата за електронно фактуриране и в това си качество подпомагам Европейската комисия в проекта за електронно фактуриране. Сега, ако отидем на първият слайд на паневропейско ниво, има потенциална възможност за спестяване на разходи на над 2 милиарда евро за няколко години. В Белгия само са направени проучвания, които показват също големи спестявания. След това виждам обаче, че цялостното приемане на електронното фактуриране е по-малко от 15% в Европа, което е странно. Макар, че всичките тези възможности за спестяване разходи с на лице, само 15% го използват. Технологията е на място, законодателството го позволява. Това, което виждам като един от проблемите днес, е, че сме в една позиция като на параграф 22. Моите доставчици не могат да изпращат е, електронни фактури или пък е, клиентите не могат да ги получават е, в електронен вид, така че аз самият също не участвам. Така че някакси наистина е блокираща е ситуацията, защото никога няма така да напреднем, ако всички кажат няма да участваме. Така че, по принцип, този обем на факториране трябва да се повиши. Затова са необходими три неща. Първо трябва да се използват открити стандарти, да се насърчава и използването на тези открити стандарти, правните изисквания трябва да се опростят нещо, което вече започна като процес на упростяване. За мен най-важното е правителствата да водят чрез примера си. И ако погледнете следващия слайд по отношение на отворените стандарти, трябва да решим този парадокс на стандартизацията. Това, което наричам парадокс на стандартизацията, означава, че имаме толкова много стандарти, че в крайна сметка нямаме един стандарт. Имаме всички тези стандарти, които виждате в момента на екрана, както и ISO 2001 от е, финансовия сектор. Работната група на СЕН работи в момента за сближаването на тези стандарти, но работа не е завършена и мога да кажа, че комисията и парламента, както и всеки, който може, трябва да се стреми да стимулира този процес на сближаване за постигането на един цялостен единен стандарт. Когато говорим за правните изисквания, говорим за изискванията за ДДС, за фактуриране и архивиране в електронен вид на базата на проучването, което проведохме за Генерална дирекция Данашо облагане през 2008 година. Там въведохме принципа на равното третиране между фактурите на хартия и електронните фактури, което по принцип означава, че технологичните изисквания вече са премахнати от старата директива, което означава, че данъчно задълженото лице е това, което може да гаран... реши как да гарантира автентичността на фактурите. И това е от основно значение за бизнеса, че те могат спокойно да си вършат стопанската дейност и да имат контрол на своите бизнес процеси, така че да могат да си извършват добре работата и изцяло да изличат ползите от електронното фактуриране. Това, което искам да подчертая тук е, че този процес започва през 2010 година с публикуването на директивата, но все още трябва да бъде транспониран в националните законодателства. Така че искам да се обърна към комисията и парламента с молба да направят необходимото държавите членки да транспонират в националното си законодателство и изцяло директивата по отношение на, право, на равното третиране на двата вида фактуриране без каквито и допълнителни изисквания. И нещо, което посочвам накрая, но не е най-малко важно – правителствата трябва да водят със своя пример. Смятам, че те могат да изиграят много важна роля. Аз самият участвам в е, проекта и прая, който започна 2007 година от Генералната дирекция за информатика в Европейската комисия. Това е инфраструктура, която позволява на доставчиците да изпращат фактури по електронен път към Европейската комисия по един цялостно интегриран начин и паралелно е действа проекта ПЕП-ПОЛ, който дава възможност на Европейската администрация да извършва електронно фактуриране и обществени поръчки всеки ден доставчик в Европа. Двата проекта вече са взаимосвързани, т.е. ПЕП-ПОЛ ползва инфраструктурата на EPRIER, което означава, оперативна съвместимост на двата основни проекта в Европа. Както вече посочих, това решение се базира на глобалната мрежа, веб-базирано приложение, където фактурите могат да се изпращат в е, формат XML. Малките и средни предприятия също разполагат се до лесно за прилагане решение. Имаме портал за доставчиците, където малко предприятие може да влезе в портала, за да изпрати своите електронни фактури по елементарен начин. По отношение на поетапно излизане от услугата, 30 доставчика в момента са включени към системата ePrayer. Това, което виждаме на практика обаче, е, че процесът е до някъде бавен. Затова Генералната дирекция решила да включи система, с която комисията да задължи доставчиците да изпращат своите фактури по електронен път. Виждаме и доставчиците на услуги, Доставчиците трябва да изпращат е, своите фактури по електронен път на системата ЕПРАЕ, но те използват други доставчици на услуги и Генералната дирекция информационни технологии трябва да изиграе много важна роля за сътрудничество с тези доставчици, за да се постигне и сътрудничество между публичния и частния сектор. Генералните дирекции информатика и а, е, заетост са тези, които използват платформата, предлагам комисията и парламента да вземат решение да направят изискване на задължително използването на инфраструктурата e-prior, е за да могат всички европейски институции да започнат да я ползват и да действат чрез своя пример. И накрая искам да кажа, че аз съм също член на Белгийския форум за електронно фактуриране и мога да потвърдя, че Белгийския форум очаква с големи надежди да види какво ще направи прави Европа и очакваме да научим много от европейските институции. Така че много е важно съвета, комисията и парламента да продължат да водят със своя пример в това отношение. Благодаря. Благодаря за тази точна информация. Дам думата първо на вас за въпроси. Господин си иска думата. Uh, благодаря, господин председателю. Мисля, че двамата лектори, на които благодаря, казах нещата, по които исках да задам въпрос. Искам да кажа две неща, по които искам да ги помоля за конкретен отговор. Как, какви са стъпките, които трябва да се предприемат, за да може електронното фактуриране да бъде използвано максимално скоро в Европейския съюз, особено в трансгранични сделки? И второ, каква е ролята, която могат да изиграят общите технически стандарти? Госпожа Тейкал. Благодаря, господин председател. Господин Кели също струва ми се иска да се изкаже. А, и е, мога да кажа, че от 2009 година Европейския съюз даде правомащия на европейските стандартизационни органи да заложат електронната фактура. Когато изслушвахме комисаря Таяни, аз зададох въпрос инициативата за работата по е, фактурирането. Очакваме с голям интерес един план за действие, който ще ускори въвеждането на електронното фактуриране. Първата стъпка ще бъде всички системи на държавни поръчки да използват електронни фактури. Конференцията в Манчестър постанови, че в 2015 година 50% от всички държавни поръчки да бъдат с електронни фактури. Много е важно всички системи на държавни поръчки да използват електронно фактуриране, като по този начин пример, правителствата ще дадат пример и а, дружествата, предприятията ще бъдат заинтересовани да използват електронните фактури, за да може да осъществят по-добро взаимодействие с правителствата. Виждали сме проучвания в комисията, които показват, че се пестят по 6, 6 евро за всяка електронна фактура. Има по-малко замърсяване на околната среда, използва се по-малко хартия, контролните органи а, също така по-малко работят, а, грешките се намаляват. Всичко това а, е изчислено на 6 евро. И, и е, са ясни ползите от използване на електронното фактуриране. Правителствата могат да зададат пример, като свържат електронното фактуриране с системите за обществени поръчки. Господин Кели, благодаря, господин председател. Искам съвсем а, искам да ви помоля, аз не разбрах 2,43 милиарда за какво са изразходвани за бизнес, за правителствата и някои а, държави, дали са по-напред, бихте ли ни казали каква е ситуацията и това, което говорихте за 50% в 2015 година, каква е, е целта за 2020 година? Господин Катина, имате думата за отговор. Първия въпрос е може би най-труден, защото за съжаление нямаме пълна диагностика, която да бъде напълно убедителна или споделена от всички за най-добрия начин за въвеждането на електронната фактура. Следователно, от само себе си е, става ясно, че ако имаше такава система, щяхме да я изберем. Има някои елементи, които блокират, те са и, и, идентифицирани и ние бихме искали да премахнем една по една тези е, тези е, бариери, но има определени трудности. Е, за разви... пред развитието на а, електронната фактура. Ние трябва обаче непрекъснато да продължаваме да а, премахваме тези пречки. И аз мисля, че трябва че ще види много бързо една експлозия на електронното фактуриране. отговора ми е да кажа, че има един процес, но всъщност пътят на този етап не е напълно ясен, освен тези четири стълба, за които говорих. Сега, на нивото на общите стандарти. Мисля, че за яснота трябва да се направи разграничение между семантичните аспекти и технологичните аспекти. В четвъртия стълб се вижда един семантичен модел. Това е един модел, в който се обясняват и се стандартизират данните, които трябва да се предават с една електронна фактура, е, да се определи е, името, адрес, цена и така нататък. Това е абсолютно задължително и се изисква от европейските органи с помощта на UNC Fact която неодавна се реструктурира, защото имаше бюрократични проблеми сега в момента тяхната организация е, е, а, реорганизирана и тя работи по семантичните аспекти на електронната фактура. И смятам, че по този начин може да вървим към общия семантичен модел. Сега по технологичния аспект там има много системи, но мисля, че това не е драматично, защото когато всичко е дигитализирано, винаги може да се намери някакъв интерфейс, който да гарантира оперативната съвестимост. Сега за държавните поръчки аз съм убеден, че това е една възможност за прехвърлянето на бизнеса към електронните фактури. Трябва да се обменят най-добрите практики на европейските държави е, трябва да се вземат решения за въвеждане на задължително електронно фактуриране за държавните поръчки. В следващите години трябва да се работи с членовете на форумите, с председателите, определени в Европейския форум, да се изготвят препоръки. И ако а, имаме убеждението, че а, обществените поръчки могат да бъдат обект на електронно фактуриране, да го направим. На този етап а, нямаме електронно фактуриране в публичната администрация, но това е елемент на обсъждането, който ще зависи от препоръката на форума. Сега по научните изследвания. Благодаря ви за този въпрос, защото виждаме къде има трудности всички предприятия би трябвало да преминат към електронна фактура, ще си кажете. И след като е толкова лесно и толкова изгодно, защо не го правят? Тук има един културен проблем. Не можем ние да вземем решение от името на предприятията. Трябва да се дават а, примери, демонстрации. Аз много много разчитам на форумите, да могат да покажат на предприятията с едни осезаеми елементи, че приемането на електронното фактуриране не е само, че не е невъзможно, е напълно управляемо, така че идеята е да се борим срещу нагласите. Благодаря. Искам да допълня дадения отговор със следното. Ако кажем, на базата на резултатите от проучването или на цялостния процес, но ако само един от 10 доставчици изпраща електронни фактури, разбира се, ползата за вас няма да е много голяма. Така че, макар технологията да е на лице и законодателството да го позволява, все още има някои препятствия, но все пак е възможно от гледна точка на ДДС. Така че от моя гледна точка има някакси недостатъчно значение. Ако имам един или двама доставчици, защо трябва да се занимавам тогава с две системи? Едната е хартия, другата в електронен вид. Така че трябва да се повиши обема, да знае от съществено значение електронното фактуриране. Както казахме, правителството и институциите трябва да поемат водеща роля. 45 до 65% от доставчиците работят с публичната администрация, където всъщност може да се осъществи огромен обем. И ако правителството поиска от тези доставчици да осигурят електронни фактури, тогава ще има и стандартизирани спецификации. И ако те наистина водят със своя пример, използвайки своите стандарти и следвайки определени методи на съответствие, това ще осигури пример как точно да се спазват правите изисквания. Така че ако правителствата дадат пример, като те самите осигурят електронно фактуриране. Това ще доведе до повишаване на обема, насърчаване на използването на стандартите, осигуряване на най-добра практика по отношение на как да се спазят изискванията. Така че, повтарям, правителството трябва да водят със своя пример. Благодаря. Благодаря. Съжалявам, че бързам, но много е сгъстен дневния ни ред. Благодаря за информацията, за точното изложение. Започваме следващия панел. Продължаваме. Поздравявам господин Андриани Ферти от Европейският комитет за оперативно съвместими системи. Без дълги, дълъг предговор, директно давам думата. Имате думата. Thank you very, very much. Много ви благодаря. Казвам се Адриани Ферти. Тук съм от името на господин Томас Вини, който съжалява и се извинява, че не можа да присъства. Преди всичко искам да благодаря на госпожа Тикао за любезната покана да взема участие в това мини-слушване, организирано от вашата комисия. Като начало ще кажа следното. През последните няколко години във всички държави членки публичната администрация предприя усилия за разширяване използването на услугите в електронното правителство – не само в една и съща държава членка, и през граница, което е всъщност и основният въпрос за обсъждане днес. За да може обаче Европейската публична администрация да осигури електронни услуги трансгранично, оперативната съвместимост е от ключово значение. Тя е важна за економически стимулен потенциал, за да се максимизира ползата от информационните и комуникационни технологии. Следвайки предложението за при разглеждане на регламента за стандартизация, представен от комисията минали юни, парламентът получи възможност да допринесе за откриването на електронното правителство чрез приемането на един регламент, който да улесни оперативната съвместимост в публичната администрация на базата на стандарти. Важно е наистина да се осигури бързо приемане на регламента, за да се възползвам от оперативната съвместимост на базата на открити стандарти. Моята презентация ще се насочи към три основни въпроса, проистичащи в контекста на нашата дискусия. На първо място значението на оперативната съвместимост и различните политически и законодателни документи, които подчертават нейното значение. На второ място ясно е колко много е важно да се въведат открити стандарти, за да се увеличи избор на търговците, да не се пречи на конкуренцията и накрая преработката на пакета за стандартите ще даде възможност да се използват стандарти в обществените поръчки по информационните технологии, независимо дали се разработи на трите големи органи за стандартизация. Редица са документите, свързани с въпросите на оперативната съвместимост и насочени към нейното повишаване в най-общ вид. Един от примерите е съобщение на комисията от преди една година по темата на оперативната съвместимост в контекста на европейските публични системи и преработката на европейската рамка, публикувана през декември 2010 година. Там Европейската комисия подчертава значението на осигуряване на оперативна съвестимост до трансграничните услуги на електронното правителство. По подобен начин оперативната съвместимост получава централна роля в е, програмата за цифровизация в Европа от май 2010 година. Една от е, водещите инициативи на стратегията Европа 2020 година, според комисията, програмата за цифровизация може да стартира единствено, ако Оперативната съвместимост бъде осигурена на базата на стандарти и общи платформи. Разгледат се също и е, законодателни акти в полза на оперативната съвместимост от края на 2008, началото на 2009 година. Тази тема е в сърцевината на всички е, паневропейски директиви, свързани с корпоративното управление. В тях се отразява силно законодателна инициатива за улесняване на оперативната съвместимост. Тя е в е, сърцето и в е, делото срещу Microsoft, където съдът изисква осигуряване от Microsoft на информация за оперативната съвместимост. Това напомня, че органите по конкурентоспособност и за защита на конкуренцията също могат да изиграят важна роля. Освен това, оперативната съвместимост е предмети на съобщение на Европейската комисия от юни, което посочва как могат да се намалят разходите на публичните органи за обществени поръчки, като насърчават оперативната съвместимост. Сега да навлезем в същността на въпроса. Възможността за свободно свързване и комуникиране чрез информационни технологии е неотменим инструмент за физическите лица, публичната администрация, неправителствените организации и предприятията по целия свят. Тази свързаност зависи от оперативната съвместимост чрез технологичните информационни системи. Оперативна Съвместимост означава, че компютърна програма може да се свържи да обмени информация с друга компютърна програма и двете програми да използват тази информация. Широко разпространената оперативна съвместимост сред различните системи може да се постигне само ако се разчита на стандартен интерфейс, който създава ясни правила за комуникация. Тези стандарти трябва да бъдат открити, защото иначе не могат да постигнат високо ниво на оперативна съвместимост. Друга различна среда за потребителите и бизнесите може да се постигне чрез прилагането на тези модели. Без стандарти няма да се постигне оперативна съвместимост. Потребителите на продуктите могат да избират продукта, който отговаря на техните потребности, без да се губи функционалност или контрол на данните. Разбира се, има ограничения за това как могат да се прилагат стандарти. Тези ограничения могат да бъдат липса на достъп до демократичен процес на стандартизация, тежки е, процедури за стандартизация, Светът все пак е пълен с е, постоянни изобретения и трябва да се даде избор на потребителите. Нашият опит показва също, че по този начин се ограничават възможностите за избор на потребителя. На първо място, гражданите трябва да могат да комуникират с публичната администрация чрез е, процедури, които не пречат на потребителите и не ги ограничават в един, единична технология. На второ място, гражданите не трябва да закупуват конкретен софтуер, за да имат достъп до електронното правителство. Това може да се постигне чрез спазването на основни принципи в обществените поръчки на IT продуктите. Договорът за функциониране на Европейския съюз предвижда принципите на недискриминация и равно третина, които трябва да се прилагат към всеки един процес на обществени поръчки, засягащ търговията в Европейския съюз. Европейското право задължава държавите членки да осигурят препратки към европейски международни стандарти в обществените поръчки. Още повече, че техническите спецификации в обществените поръчки трябва да дават еднакъв достъп на участниците в търга и да не създават необосновани препятствия за откриването на процеса на обществени поръчки пред конкуренцията. Договарящите страни, възлагащите органи трябва да изготвят спецификацията така, че да изключват някои продукти, които да не постигат изискванията за съвместимост. Държавите членки трябва да предприемат всички необходими стъпки за да може стандартите да бъдат е, включвани в обществените поръчки с оглед на обмена на информация и да дадат данни за оперативната съвместимост. В правилата за обществените поръчки се изисква възлагащия орган да не дискриминира кандидатите в търга, да действа прозрачно, да не изготвя технически спецификации, така че да изключва някои продукти, които не отговарят изискванията и накрая да се въздържа от е, препрати към конкретни източници или процеси. Този принцип проистича от е, договора. Както вече споменах, договорът предвижда принципа за недопускане дискриминация и равно третиране, които да се прилагат към всеки един тръжен процес. Законодателните предложения за реформа за стандартизацията, прияти от Европейската комисия миналия юни, в момента са в Европейския парламент те подсилват вече съществува режим, като подчертават необходимостта обществените е, власти да използват изцяло значимите резултати. По-конкретно, органите за обществени поръчки трябва да изберат стандарти, които да могат да бъдат прилагани от всички заинтересовани доставчици. Така ще се подсили конкуренцията и ще се избегне опасността от изключване на участници. принципите на откритост и прозрачност са важни във връзка с оперативната съвместимост. Трябва се да е възможност на стандартите, които са разработени от частни консорциуми, също да бъдат основа на обществените поръчки. Светлината на горното и с оглед значението на стандартите, най-вече откритите стандартите за постигане на равни условия и за поддържане на конкурентоспособността е от особено значение обществените органи да се облягат на открити стандарти в IT услугите за постигане на оперативна съвместимост. Комисията е постигнала много със своите предложения от юни 2011 година, най-вече с, с оглед на признаването на международни продукти стандарти, които идват от международни организации, европейски организации, тяхното взаимно признаване в областта на информационните и комуникационни технологии. От гледна точка на правата на интелектуална собственост, Speed. Speed, but okay. the other said we have no time. <laughs> but try. In addition, especially освен това, от гледна точка на правата на интелектуална собственост е от особено значение правата на интелектуална собственост, които има значение за изпълнение спецификациите, да се използват от публичните органи и да се лицензират при една справедлива, недискреционна база, което включва по осмотрение на притежатели на правата, лицензиране без възнаграждение. Този подход е потвърден от наскоро приятите хоризонтални насоки, които потвърждават, че може по този начин да се обхванат и лицензионните възнаграждения. Приемането на предложението на комисията от Европейския парламент е от особено значение. Изпълнението на този принцип от страна на държавите членки ще помогне за постигане на целите към по-висока оперативна съвместимост в областта на обществените услуги. Освен това, трябва да се подчертае, че изпълнението на принципите на откритост, вградени в рамката за оперативна съвместимост, е от особено значение. Най-вече при обществените поръчки на информационни продукти, държавните органи трябва да осигурят базирането на открити стандарти, което означава, че правата за интелектуална собственост също са основани на определени стандарти. I conclude by noting... В заключение искам да отбележа, че горните изображения трябва да бъдат взети предвид от страна на Европейския парламент, най-вече в контекста на обсъждането и гласуването на въпросите за стандартизация на ИКТ. Задължително е за да се повиши оперативната съвместимост в публичните европейски услуги за насърчаване на конкурентоспособността в ИКТ сектора, преработеното предложение в е, този пакет за реформа да стане европейско законодателство. Благодаря за тази информация и допълнителните разяснения. Има ли въпроси, господин Хапаглас? Благодаря, господин председател. Само два кратки въпроса. Как може Европейския съюз да направи така, че усилията за стандартизирането на публичните услуги ще функционират положително и няма да пречат на иновациите в цифровизираните услуги. На второ място, какви са минималните стандарти, които би трябвало да се въведат за да може да се гарантират европейски услуги и как бихме могли да постигнем това конкретно. Благодаря. Може да отговорите, госпожо Ферти. Um... Да, разбира се. Първо, мисля, както казах и в изказването си, че изключително важно е да се постигне колкото е възможно повече между оперативна съвместимост. Е, тя напречи на иновациите. Една от причините, поради която сме тук, е защото Европейския съюз си изпати от липсата на оперативна съвместимост и това се чувстваше много осезателно през последните десетилетия. Това е по първия ви въпрос. Във връзка с, с втория ви въпрос и минималното равнище на стандартите, ще се опитам да отговоря на базата на юридическото си образование предложенията бяха направени така и приети а, през юни. А, тези предложения са достатъчно подробни, същевременно и достатъчно общи, за да не бъде, да, да не се впуска Европейски съюз в прекалено много технически подробници. Благодаря най-сърдечно. Ако сте съгласни, да дам думата отново на колежката Тикао. Е, въпрос е кога след това ще продължим по-нататък. Надявам се, че не успеем с времето да се включим. Благодаря, господин председател. Бих желала да благодаря на всичките колеги за интересното обсъждане. Искам да благодаря и на експертите, които представиха своята гледна точка, своите препоръки свързани с това, което се прави, това, което трябва да се направи в държавите членки, в европейските институции. Това, което е важно е, че всички ние трябва да работим заедно, ако искаме да постигнем цифров вътрешен пазар. Естествено, необходимо е стандартизиране на данните, това е важно за електронното фактуриране и това ще бъде един елемент, който ще бъде изключително важен за всички служби на електронното правителство и това трябва да се отнася не само за системите на обществените поръчки, това трябва да се отнася и за търговските регистри на регистрите на предприятията, регистрирани по ДДС. Необходимо е а, е, хоризонтален подход, ако искаме оперативна съвместимост на различните правителствени служби. Сега, що по връзка с, с въвеждането на електронни фактури, мисля, че е много важен напредък, постигнат във връзка с взаимното признаване на електронните подписи. Казвам това, защото сега се води дебат за електронните подписи и а, тяхното а, проверката на тяхната автентичност редица мнения се отнасят за а, сегашната практика на подписите. Директивата за електронния подпис дефинира електронния подпис като съвкупност от електронни данни, свързани а, с други електронни данни. Това е член 2, е първа на директивата. Тоест имаме правна основа, ако бихме искали да свържем проверката на автентичността, но трябва да има едно разграничаване между тези функционални особености. В практическа гледна точка подписа ще бъде е, проверка на автентичността, но целта на тази проверка може да бъде свързана с проверката на автентичността на данните, а не на субекта зад подписа. Така че всеки процес, който гарантира проверката на автентичността на субекта не може да получи статут на пълен електронен подпис. И това е именно за това тук е важно да се подчертае, че много страни, които са приложили различни методи за проверка на съответното предприятие, са в е, еди се намират в преходен а, период и методите за проверката на автентичността на, а, са по-лесни но въпреки това при тях нивото на сигурност е по-низко. Именно това трябва да се направи така, че електронния подпис и електронната идентичност да бъдат добре отразени в бъдещата нормативна уредба. Искам да кажа няколко думи за това, че националната хармонизация на фугна, функционалността на електронния подпис е различна в различните страни. Има малък брой държави, които са приели единна политика във връзка с, с електронните подписи и свързаната с тях инфраструктура. Няколко държави са се съсредоточили върху разработването на национална рамка по електронните подписи и не са обърнали толкова внимание на трансграничните аспекти. И за това мисля, че за развитието на различните приложения, които ще разчитат, ще зависят от оперативната съвместимост на електронните подписи. Най-важната препоръка би било да има федерация на валидиращи органи, като идеята е обслужване на едно гише, а именно това е във връзка с процедурата за валидиране то ще ангажира националните компетентни органи в съответните държави членки и по този начин ще гарантира и взаимното признаване на електронните подписи. Искам също така да спомена, че на европейско равнище системата на електронното правителство системите трябва да бъдат оперативно съвместими по отношение на идентичността, на електронните подписи и публичните инфраструктури. Според е, проучването на комисията, пет държави членки вече са постигнали много висока степен на, на прилагането на 20 а, услуги. А, Австрия, Малта, Полша, Словения, но това са само няколко примера на ефективното и, и електронно и оперативно съвместимо използване на електронните подписи. Има пилотни проекти на комисията за трансгранична система за обществени поръчки, които използват такива подписи, например проекта Брита. Искам също така да спомена и европейски правната рамка, аз тук говоря за правната рамка, стандартите, инфраструктурата, управлението на процеса. Та, тази рамка трябва да бъде преразгледана на европейско равнище, ако искаме тя да бъде оперативно съвместима за да може да предлага услуги и на национално, и на европейско равнище. За съжаление, трябва да признаем, че в много държави членки няма такава оперативна съвместимост, включително и в техните публични услуги на местно равнище. Аз тук не говоря дори за трансгранични услуги. Дори в някои държави членки, във вътрешен план, тези услуги не са оперативно съвместими. Важна е също така и сигурността на електронните услуги. Е, е, по моя молба беше е, проведено едно проучване на сигурността на системите на електронното управление и мисля, че е много важно да видим какви ще бъдат констатациите. Бих ви приканил да дойдете на обсъждането на резултатите от този проект и също така да се ангажирате активно с това начинание, тъй като говорим за сигурност и ако говорим за услуги на електронното правителство. Е, Неодавна четох статистически данни за системите, националните системи а, и електронните атаки. 53,2% с, с, с средна тежест 14% с ниска а, сериозност, 2,5% високо опасни намеси за узурпиране на права и а, уеб приложения и така нататък. На равнище на протоколите имаме също така статистически данни за 20% при протокола UDP ICMT, приблизително 45 5-46%. Така че, ако искаме да имаме системи, които са наистина оперативно а, съвместими при използването на а, електронното управление. Необходимо ни е достатъчна сигурност на комуникационните услуги, за да може да се постигне тази оперативна съвместимост. И аз ще приключа са следното. Когато говорим за разработването на системи за електронно управление, много е важна нагласата на потребителите, защото тези системи трябва да бъдат удобни за потребителите. Стандартите са много важни, особено ако искаме, например, да премахнем а, съхраняването на еднотипни данни и дублирането на данни. Неодавна наблюдавахме прилагането, приемането на един пакет за така наречените открити данни и това ще промени директивата, свързана с използването на данни, съхранявани от отделни институции. Но за бъдеще трябва да гарантираме достъпността и съвместимостта на тези данни. Нека да мислим как, например, личните данни ще бъдат достъпни след 5-10 години. Всички тези данни, които са съхранени в различните публични институции, би трябвало да бъдат достъпни. Следователно, те трябва да бъдат в такъв формат, който да бъде съвместим с бъдещи технологични развития. И накрая в заключение а, искам да кажа за признаването на електронните подписи значението на законодателния пакет, който очакваме следващата година във връзка с промените на директивата за електронния подпис, правните инициативи във връзка с електронната идентичност сега по електронния, във връзка с електронния подпис, аз мисля, че трябва да имаме Европейска федерация на валидиращи органи, защото това ще гарантира взаимното признаване на електронните подписи. Смятам, че имаме все още много дълъг път, но трябва да бъдем амбициозни. Е важно да работим и по пилотните по проекти, е, е, пилотните проекти, по проектите за оперативна съвместима, но държавите членки трябва да предоставят достатъчни средства за прилагането на системите на електронното управление на национално равнище. Необходимо е да се гарантират стандартите за сигурност, но някои инициативи могат да ни помогнат да убедим правителствата да приемат ефективни, ефикасни решения, като например електронното фактуриране и други електронни услуги. Надявам се, че докладът ще бъде много интересен. Още веднъж ми позволете да благодаря на всички експерти и на всички колеги, които дойдоха тук. Съвсем определено очаквам предложенията за изменение. Шлисен. Благодаря най-сърдечно. Закривам заседанието. След 5 минути започваме с координаторите. Съгласни ли сте? Да, добре. Така ще процедираме.